методи, включително с редкоземни метали, за редкоземните метали, например. Говорил съм с производителите на наноматериали за това, че е необходимо да се разработят альтернативни варианти за тези редкоземни материали, които много трудно се намират. Така че трябва да се постигнати иновации тук. След това, на четвърто място, Разработване на показатели. Призовавам комисията и държавите членки да ускорят процеса на разработването на показателите. И на пето място да се разшири приложното поле на директивата за екологичния дизайн. по настоящно тя се занимава основно с електричеството, а мисля, че настоя... е необходимо да се съсредоточи много повече върху дизайна на продуктите така че да могат да се възстановяват материалите, които влизат в тяхното производство. Това са пете приоритетни действия. Разбира се, много трудно ми беше да се спра само на тези пет приоритета, защото има много други важни въпроси, но в крайна сметка избрах тези като най-важните. Има и други важни неща, разбира се обществените поръчки, ролята на потребителите. Миналата година имаше изследване на Евробарометър, което показа, че потребителите имат желание и то голямо желание да постигнат, да участват в постигането на високи стандарти на рециклиране. Над 3 четвърти от потребителите реагират ентусизирано на тази идея. След това данъчното облагане да се премести от труда върху замърсяването. Да има нови измервания, нови показатели, които да отидат отвъд брутния вътрешен продукт при измерването на начина по който действа нашата економика. Има, разбира се, много възможности за изменения. Само четири страници имам в доклада. А, невъзможно е да се обхване тази широка тема в толкова малко пространство, но следващата седмица ще имате четирите страници от мен. Надявам се, че комисията ще ми помогне и че всички нейни членове ще участват активно Ам, очаквам вашите коментари и изменения, така че да направим добър текст. И се надявам да спазите плана на текста, който съм изготвил. Да има пет приоритетни действия, например. Може би това не са крайните пет, по които ще вземем решение, но все пак трябва да се ограничим до един малък брой най-важни приоритети. Това е важно за преговорите с комисията съвета. Благодаря. Благодаря. На докладчика сега откривам дискусията с докладчиците в сянка първо. Благодаря. Благодаря на господин Гербранди за неговия доклад. Наистина беше много интересен. Добре е, че малко сте се отклонили от строгите рамки, определени от комисията. Е, тъй като все пак е, трябваше да се съобразите с ограничения обем, е, има много пък изменения, които са внесени, но наистина съществува пък тогава риск прекалено да се шири обема на текста и той да не бъде толкова прецизен. По отношение на приоритетите, които очертавате, напълно ги одобрявам. Добре е да има такива приоритетни действия, но трябва да се засили и разшири пазара на вторичните суровини. А, идеята за шенгенско пространство на отпадъците е също добра идея. Въпросът е как това ще се управлява в рамките на шенгенското пространство. някои и вероятно ще предложат да се предвидят съответните данъци, но каква ще бъде гаранцията те да се използват именно за третиране на отпадъците? Въпросът в крайна е, сметка е кой ще финансира тези мерки. Но ако се изсекат 500 дървета и се продаде след това терена, как това ще се включи в екологичната представа за развитието. Нима доста неяснота И едва след като получим едно, една прецизна оценка на въздействието, тогава бихме могли да се произнесем е, и да уточним кой всъщност какво ще плаща. Що се отнася до показателите, Казвате, че бързо ще бъдат определени, но аз смятам, че е добре този списък на показатели да остане отворен. Разбира се, трябва да прецизираме какво разбираме под показатели. Тук също се налага оценка на въздействието. По отношение на конкурентоспособността, одобрявам това, което предлагате. А що се отнася до фискалността? Беше казано, че не е това, което представлява реколтата, трябва да бъде е, обект на данъка, това, което се изгаря. Но така или иначе, трябва да се промени данъчната система в тази сфера. И потребителите да поемат тази тежест – zu reduzieren, weil wir dafür kein Geld hatten. Also äh, da wird man uns schnell den Garaus machen und deswegen. Предлага се да се увеличи ДДС, например, но не се намаляват пък другите данъци за компенсация. така че аз съм готов да участвам в подобен дебат. казвате, че е по-добре да се консумира по-малко месо, аз наистина доста съм свил консумацията на месо, но не знам дали подобно нещо трябва да бъде записано в доклад. Ако някои колеги решат да станат вегетарианци, трябва да знаят, че резултата върху потреблението на месо и местни продукти е все едно да намалите температурата в стаите на апартамента си от 23 на 22 градуса. Същия ще бъде ефекта. Има и изменение свързано с вторичните суровини. Трябва да престанем да говорим за отпадъци, а да говорим за вторични суровини. Когато се говори за отпадъци, това има доста негативна конотация, За това не е добре да се използва тази терминология. Рециклирането не е единствената възможност – защото наистина се събират много отпадъци, но не се третират, не се рециклират с достатъчно амбиция. Да речем, събираме тъмно стъкло, тези бутилки отиват в някакъв камион, но после какво се случва с тях, никой не знае. Какви са конкретните етапи в е, процесите на рециклиране, на оползотворяване? Трябва да се е, приемат е, съответни правила, норми за това. Това бяха моите бележки, но наистина много бях удовлетворен от работа с господин Гер Бранди. А сега от групата на социалистите, докладчика в сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата за отличната а, работа, доклада, представенето му. Благодаря и за концентрацията в него, която виждаме върху идеята за нововведение. Съгласна съм обаче, че трябва да поясним какъв тип нововведение, иновации. И аз имам някои идеи по въпроса. Това, от което имаме нужда е много силни нововведения, начини за промени, като въвеждането на компютрите, например. Много силно различно нещо, за да променим начина по който ние се отнасяме към ресурсите. Благодаря в този смисъл за упоменаването и засягането на Инновационния съюз. Също така смятам много важна връзката за към стратегията за суровините. Ние си сътрудничахме миналата година по този доклад. Имахме общи становища там, които бих искала да пре, а, припомня днес. По отношение на вашето предложение за фискално изменение, напълно съм съгласна с вас. Единствено не е напълно ясно предложението, което правите. Защото вие говорите за екологична такса, която идва в общите бюджети. Но също така е, трябва да са наясно, че става въпрос за някакви средства, които се вземат от някъде и се пренасочват някъде. Това ли е, което искате? От е, трудовите пазари към облагането на абсолютно нови суровини. Мисля, че е нужно малко повече яснота, за да можем да а, разберем напълно и би било подходящо да се разгледа а, този въпрос. И така, господин председател, напълно съм а, съгласна с а, докладчика Гербранди и с а, колегата, който се изказа преди мен, че трябва наистина да се разгледа по добре повече в контекст това предложение, за да не обръщам внимание само на данъците в нашата комисия. Друг много важен момент как да се реагира на обратното действие. Как ще избегнем а, това, че продуктите стават по-ефтини и съответно по-разпространени. Как да предотвратим подобно нещо? Друг момент, който вероятно вече разглеждате и работите по него. Това, което наистина ще промени а, обществото, е именно поведението на потребителите, бизнес модела и най-вече комбинацията от двете. И смятам, че наистина ние трябва да работим по бизнес а, моделите, да окоръжим частния сектор и да насочим тази, а, тази дейност, тези процеси. И аз съм, аз съм особено ентусиазирана спрямо идеята да се разглежда общество на наемането, на временното ползване, т.е. да използваме временно ресурсите и след това да ги връщаме обратно. Т.е. да разпространим използването отново и отново на едни и същи ресурси. Това е друга гледна точка спрямо а, отпадъците, както и в стратегията за суровините. Ние трябва да припомним цялата тази идея за суровините, връзката между разпределянето, използването отново, вторичните суровини и, както вие споменахте, може би не ние трябва да определяме иерархията на суровините, но все пак бихме могли да инициираме дискусията по този въпрос. Също така смятам, че трябва да припомним факта, че в момента има ниво на събираемост на отпадъците, но това, което нямаме е оптималния процент или оптималното ниво на събиране на отпадъци и преразпределяне. И цялата идея е, че да речем един а, телефон в ръцете на един месар – има съвсем различно значение, отколкото в ръцете на един експерт. Що се отнася до извличането на материалите при е, изработката, при рециклирането? И така, използване на е, вторичните материали. Там трябва да има правила в областта на хигиената, на общественото здраве. И тук ни е необходима по-голяма концентрация, по-сериозно вглеждане. Трябва да разгледаме правилата, за да видим дали има действително реална обосновка, интелигентно доказателство, тъй като може би ще е подходящо да направим един нов опит с нашите правила. Вие поставяте доста голям акцент върху частния сектор, което е положително. Но в един а, свят на драматичните промени а, и обновления, смятам, че потребителят а, заслужава още повече внимание. Приветствам силно вашата идея за а, хранителните режими. А, то е, това е идея, която я има навсякъде, но тук е много добре изложена. Наистина я подкрепям напълно. Ние трябва да, под, да спр, а, променим нашия хранителен режим, цялостното ни потребителско поведение. И смятам, че трябва да говорим не само за отговорността на производителя, но и е, отговорността на потребителя. Тук трябва да споменем и етикетирането на в Европейския съюз, де е, имаме по-интегриран подход, където се споменава всичко, енергията, която е ползвана, е, елементите свързани с е, е търговията и така нататък. И не на последно място, в заключение, искам да спомена два момента. Не съм толкова ентусиазирана спрямо нанотехнологиите като вас. Смятам, че те са положителни, но някои нанотехнологии имат а, следствия, които не познаваме достатъчно добре. Например, попиването на частиците от среброто, които не са изследвани достатъчно, имат много сериозно въздействие върху околната среда. Също така споменахте Шенген и това е нещо, което не мога да приема. Много добре знаете, че макар да не упоменавам конкретни държави, някои държави в Европа не са все пак на толкова високи стандарти, колкото други. И целият момент е, че ние имаме чудесни регламенти, свързани с отпадъците в Европейския съюз, но а, опираме до осъществяването. Ако имаме правила, които не се прилагат по начин, по който би трябвало, аз съм а, против всякакъв вид шенгенска зона, както вие наричате, въпреки че би било добре някой ден. И така с търпение очаквам по-нататъчните разисквания и а, приветствам този а, значителен доклад. Благодаря. Благодаря много, Юдит. Следващият оратор. This, uh, report, which... Благодаря, господин председател, благодаря на колегата. Наистина много а, добър дневен ред се очертава в този доклад. Може да очаквате много потреба от зелените, защото според много от нас това е дневния ред на бъдещата економика в Европа. Това трябва да е центъра на разискването и се надяваме, че този доклад ще предизвика много сериозни разисквания и в други комисии в парламента, не само в нашата комисия. И това е сериозен проблем, защото когато говорим за суровините, за ресурсната ефективност, това се разглежда като една тема, свързана с околната среда. Но не е така, не е правилно, защото това е а, економически дневен ред. Това е тема за бъдещето на Европа. Това е темата, която обсъждаме днес и трябва да бъде обсъдена за това и в други комисии на парламента. Нека да видим как можем да осигурим съответните разисквания извън нашата комисия. И със сигурност бихме ви съдействали по тази тема и смятаме, че доклада е едно много добро начало, добра изходна точка. Но както вие самите казахте, вие самия казахте. Вие сте подготвили доста изменения, има и от наша страна. И мисля, че четири момента са моментите, на които искам да се спра. На първо място разпространяването на координатно ниво, на второ място отпадъците, на трето място ценообразуването и на четвърто място нивото на амбиции на вашия доклад. Това са четвърте момента, в които ние бихме могли да съдействаме за е, подобряване на доклада и в допълнение да стимулираме дебатите извън нашата комисия. И така, да започна с първата точка мейнстриминг или разпространяването на тези идеи на хоризонтално ниво. Все пак в началото да кажа, че нямаме намерение да сменяме структурата на вашия доклад и ние също искаме да има приоритети, а не да правим някакъв дълъг списък от желания. Напротив, ние искаме да има ясен, приоритетен е, доклад. И така ще ви съдействаме за поддържането на структурата на вашия доклад, но да стане по-добър, по-силен, по-целенасочен. И така, към мейнстриминга. Това, което ни липсва е много по-основният момент, че а, този дневен ред трябва да е част от Европа 2020. Е, това трябва да е свързано с ключовите индикатори и показатели, спрямо които се развиват економиките в бъдеще. Знаем, че в Европа в момента говорим за фискална консолидация и всички тези теми, но в крайна сметка, ако не настроим економиката си спрямо подходящата ресурсна ефективност, ние ще продължаваме да имаме проблеми, защото ние заплащаме твърде висока цена за нашите ресурси. И така, това беше по темата за мейнстриминга и Европа 2020, европейския семестър, 6 месече. Споменава се, но смятаме, че трябва да се засили. Но също така и а, производството и потреблението като част от а, структурата и логиката, което е нещо изключително важно. И фискалната реформа. Искаме да се действаме по тази тема. По следващия момент обсъждането на отпадъците. Е, съгласен съм с колегата Едит за е, скептицизма, който тя изрази спрямо е, Шенгенската зона. Това е чудесна идея, ако са въведени вече правилата. Бихме били по-скоро по-внимателни спрямо въвеждане на една такава шенгенска зона, при положение, че все още не са така въведени и работни и наложени правилата. Трябва първо да се насочим към нулевия отпадък. След предотвратяването, превенцията, след рециклирането, ние бихме се надявали почти да няма никакъв останал а, отпадък. След като се насочим към тази цел, след това едва трябва да се насочим към такава зона. Защото тук опираме до отпадъка от транспорта и транспортирането на отпадъка и в крайна сметка се стига до а, транспортна вода, което е много сериозна друга тема. И така смятам, че много повече други въпроси трябва да се обсъдят преди да говорим за Шенгенска зона. Друг момент. А, критиката с други директиви които не сме така целенасочени. И една от тези а, директиви е директивата за а, възобновяемите енергийни източници, където стимулираме използването на биомаса в стари а, неефективни тецове. Това е най-ефективният начин да гледаме на нашата биомаса този смисъл трябва да разгледаме много по-сериозно иерархията, преди да преминем към следващите моменти. Тук трябва да се подобри доклада и ние ще ви съдействаме за това, защото съм сигурен, че а, ще имате и вие доста изменения, но и ние ще ви предоставим някои идеи. А сега към ценообразуването. И тук смятаме, че може да се засили доклада. Основното нещо, което трябва да разпознаем е, че през годините, ако разгледаме начина по който повишаваме а, трудовата продуктивност, може да се сравни начинът по който повишаваме продуктовата продуктивност а, и ще видим, че винаги сме а, облагали трудовата продуктивност и така се стига до много по-висока продуктивност, но наистина по този начин се иллюстрира много ясно как самия начин на ценообразуване може да реши проблема тук. Наистина ценообразуването е един двигател, който може да предизвика съществен напредък при ресурсовата ефективност. И на четвърто място, господин председател, нивото на амбиция. Смятам, че в някои моменти трябва да сме малко по- силни. Понякога казваме да стимулираме, да призовем към действие. Не, смятам, че ние тук трябва да споменим, променим езика. Има едни осезаеми цели, които трябва да се превърнат в целеви нива когато говорим за разделянето на економическия растеж, трябва да говорим за абсолютно разделяне на двете теми. Трябва да сме много а, по ясни също показателите. Да, би било добре да имаме такъв а, показател. И всички знаем, че е много добре по отношение на комуникацията, но в крайна сметка какво се получава за, с нашия отпечатък по отношение на въглерода, на почвите, на въздуха, на водата и така нататък. Наистина, показателите са нещо хубаво за едни лъскави списания, но не това е което направлява политиката, в която искаме да сме по-ясни, по-амбициозни. И там ще дадем един куп изменения, за да се осигури постигането на тези а, цели. Но, а, в заключение, много силна подкрепа от нас. Трябва да бъдем по-целесочени, по-здрав, по-силен доклад, за да постигнем бъдещето на нашата економика. Благодаря. Мирослав Руски има след това думата. Благодаря, господин председателю. Аз също, подобно на колегите, искам преди всичко да благодаря на докладчика за това как добре е изложил ситуацията, мисля, че това доста ясно, прецизно е посочено и бих искал да поискам да се подкрепи идеята всеки да може да купува в зависимост от желанието си но трябва да се е, съобразим с някои елементи, да постигнем консенсус по това. Така че е, бих е, искал да включа и частния сектор. Енергийната ефективност е нещо изключително важно. И мисля, че е, трябва да се насърчава конкурентоспособността, но трябва да се насърчава и е, рециклирането, възстановяването на е, отпадъците. Ако се възприеме идеята за нещо като шегенско пространство за третиране на отпадъците, е, смятам, е, че гражданите трябва да е, вземат решение за местата, където ще се съхраняват тези отпадъци. Не сме длъжни да приемаме на територията си е, е, всякакви отпадъци. Населението трябва да взима това решение, а не Европейския съюз. Някои, добре известно е, че много държави от Западна Европа изпращаха в Централна и Източна Европа своите отпадъци. И все още в моята страна има е, подобни сметища. За това трябва да бъдем особено внимателни, когато става дума за подобно шенгенско пространство на отпадъците. Критериите за производителност също са нещо изключително интересно, но понякога е трудно да се определят целите в сферата на енергийната ефективност. Е, боим се това да не се превърне в една тежка административна бюрократична машина. Моята страна откри дискусия по отношение на забраната за използване на класическия тип електрически кружки и гражданите наистина не могат да разберат защо нямат право да използват тези кружки. Защо Европейската администрация се занимава с тези въпроси и им предлага вер наистина по-економични електрически кружки, но не толкова ефикасни, не даващи такова добро осветление. Още един въпрос искам да повдигна – а именно данъчните аспекти. Смятам, че това а, е в а, сферите на националния суверенитет, а не да се създаде да се създадат а, фискални европейски правомощия, ние сме против подобни мерки. По останалите аспекти, засегнати в доклада, благодаря, ще работим за тяхното осъществяване. Благодаря ви. Сега всички докладчици в сянка се изказаха и ще давам думата на колегите. Ето списъка. Fouché, Herr Schnellhardt, Satuhassi, Richard Seber und Adam Gierig. Yes, I, you're, you're the first one. Äh, ich würde vorschlagen, damit der Zeitrahmen nicht komplett... И така, все пак, за да могат всички да се изкажат и после докладчиците да могат да отговорят, да дадем думата и на комисията, бих ви помолил да се ограничите в рамките на две минути за изказване. Ако сте съгласни с това, нека да започнем с първият желаещ да се иска. Колегата. Zajęcie takiego stanowiska i wyznaczenie priorytetów, dlatego że jeżeli byśmy bardzo dużo tematów wprowadzać, to nie. Благодаря много, много се радвам, че подредихте приоритетите в списъка. Действително вярно е, че ако напишем един дълъг списък, няма как това да са приоритети. Говорим за ресурсната ефективност. Мисля, че е много важно да се говори за ресурсите от гледна точка на източника. Съществуващите ресурси, природните ресурси, които ще се добиват за бъдеще, особено когато се намерят нови находища. Също трябва да продължим да развиваме рециклирането, особено що се отнася до металите и още по-конкретно редкоземните метали, които са толкова важни за електрониката и електротехниката. Още нещо. В бившите сметища са трупани отпадъци години наред, които могат да се използват като източник на някакви ресурси. Други природни ресурси са горите. Много често в горите може да се събира биомаса. Понякога има злоупотреби. Затова трябва да се съсредоточим повече върху засадените от човека гори. Трябва да използваме по-ефективно и водата, защото има сериозни проблеми в Европа. И така, по-ефективно използване на ресурсите и повече нови ресурси. И още нещо. Отпадъците не се използват повторно, защото са отпадъци. Просто отиват на сметището. Обаче, може нещо, което е отпадък за една промишленост, да е суровина за друга. Така че всички показатели, които използваме, трябва да се разработват от многодисциплинарни, многонационални екипи, международни екипи, които да намират нови решения и да създават работни места. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, господин докладчик. Да, този проект е, доклад, е, резолюция е твърде интересен. Колегите подчертаха качествата му. Ще задам някои въпроси, като подчертая и аз тези качества. Първо, използването на ресурсите ефективно използване на ресурсите, може би в ресурси би трябвало да разграничим възобновяемите, невъзобновяемите и една нова категория от така наречените вторични суровини, т.е. тези, които подлежат на рециклиране, резултат са от процесите на възстановяване на отпадъците. За водата е, това е възстановяем източник от няколко милиарда години. Е, едни и същи молекули използваме под формата на вода. Мисля, че би било по-ефективно, по-прецизно да се направи това разграничение. Невъзобновяеми ресурси, изкопаемите ресурси енергийни източници с това, някои метали, руди и възстановяемите. Това е първата ми бележка. Втората ми бележка имам усещането, че а, има нещо като теория, заместване, ако няма достатъчни изкопаеми, суровини, могат те да бъдат заместени с други и получени по други технологии. Смятате ли, че това е възможно във всяка една сфера? Трети въпрос, що се отнася до суровините, има известна иерархия след тях и за тяхното съхранение няма едни и същи спешни изисквания, т.е. спешния характер не въжи за всички. Нефта, разбира се, е най-голямата суровина и пазара на петрол е равен на, всички, на пазара на всички останали суровини, т.е. има по-маловажни ресурси. И последен въпрос Казвате в девета линея, че може към 2020 година да се върнем към 100% използване на някои от тези ресурси. Тук отбелязате фосфора. 100% мислите ли, че е възможно а, подобно използване а, да се случи? Следващият оратор, оратор госпожа Шнелерт. А господин Шнелер. Шнелхарт. Благодаря ви много, господин председател. А, наистина, докладчикът е, много добра картина за състоянието на ресурсите в Европа Да, Да, разбира се, в подобен доклад а, може да има някои е, детайли, които да подлежат на обсъждане – Ако разгледаме изискванията, които се поставят тук, е, трябва да се прекратят някои е, видове е, подпомагане, субсидиране, ако те са опасни за околната среда. Но селското стопанство е опасно за околната среда. Има истински проблем и не го а, е, обсъждаме глобално, а се впускаме в някакви детайли, които могат да застрашат е, цялостното развитие. Това наистина е труден процес, но ако останем в, един по, в една по-обща формулировка на е, проблемите, би следвало да обмислим как да не се пречи на конкурентоспособността. И ако не вземе мнението на а, населението, няма да стигнем далеч. Не можем да казваме на хората, я «Е, ще по-малко бълтачини. Би трябвало да бъдем малко по-предпазливи и да не налагаме директиви по отношение на хранителния режим на хората. Не трябва да се ограничаваме с разглеждането на нещата в незадълбочено. 5 март наистина е много кратък срок за е, представяне на изменения, защото има много е, важни аспекти на темата тук. Председателят благодаря. Пропуснахме колега. Hvala lepa, predsedujoči, in <clears throat> seveda zahvala poročevalcu za odlično strukturirano poročilo in tudi zelo jasno predstavitev. Благодаря много. Благодаря на докладчика за добре структурирания доклад. Разбирам всичко, що се отнася до суровините и стоките. Да кажем, някой има хроническо, хронично заболяване човек може и да умре от хроничната болест, но въпреки това трябва да се опита да си промени стила на живот преди изцяло да се изчерпи, нали така? Е, същото въжи и за стоките, както и за економически растеж. Много трудно може да се постигне економически растеж, обаче като се намали потреблението. Гражданите, мисля, си дават сметка за това. Затова трябва да обясним нещата на хората с цифри. Трябва да се промени информираността на обществото. Просто хората все още не са достатъчно информирани. Мисля, че екологичният дизайн също е добра възможност. Екологичният дизайн би могъл да е източник на действителна иновация. която да позволява, например, пълното им рециклиране – но хората може да имат своите съмнения за това как точно могат да се използват отпадъците. Данъчното облагане също е проблемен въпрос и трябва да сме внимателни с него. Сато Хаси, благодаря господин председател. Три неща. Първо, нека да благодаря на докладчика за един много добър доклад, проектът доклад. А сега, нещо, което съм научила като политик, е следното. Ако нещо няма как да се измерва, ако, нещо за което, е, ако за това нещо няма задължителни цели за постигане, е, тогава просто си говорим празни приказки. Така че показателите и задължителните цели са от основно значение. На второ място. Трябва да се погрижим политиката на Европейския съюз в различните си елементи да не насърчава развитие противно на ресурсната ефективност. След това биомасата. Тук трябва да сме много внимателни. Може да се окаже, че съвсем а, скоро приетите политически мерки може да влушат ресурсната ефективност по отношение на биомасата. Мисля, че е добре като пример да се използва принципът на приоритетната употреба. Тоест, един даден, е, даден материал да се използва там, където е най-ценен. На първо място и едва след това да е на разположение за друг. Да кажем, когато използваме дървесина, тя да отива по-скоро за гради и за къщи, отколкото в огнището. Нямам време да се спра на третата точка, виждам. Благодаря. Благодаря много, казва господин Зебер. Искам да благодаря на докладчика за доклада. Искам само да подчертая обаче, че ние не живеем на някакъв остров. Живеем в условията на международна конкуренция. И сме част от международната економика. Затова, ако говорим за данъчното облагане и прочие, облагането на човешката дейност е толкова високо, защото това е фактор, който не се променя толкова лесно. Ако фирмите трябва да плащат, тогава те просто ще се преместят другаде. Така че трябва да направим всичко възможно да запазим производителността тук в Европа и да се борим да постигаме високи стандарти. От 1836 година в изявлението за патентите на Съединените щати бе казано, че едни от най-важните открити вече са направени. Затова трябва да видим как да разграничаваме между ресурсите. Колегата от групата на зелените каза, че може да се говори за възобновяеми и невъзобновяеми ресурси. Можем ли да има малко повече категории тук? Помислете за капацитета. С твърде прости концепции няма да постигнем добри резултати. Трябва ясно да определим какво точно искаме по отношение на кои ресурси и е, да си определим целите. Ето, например, може да има суровини, при които по-настоящем има дефицит, но по-късно може да се предвиди увеличение. Благодаря, господин Кирик. Благодаря много. От пете приоритета най-много ми харесва втория. А именно да се стимулира рециклирането на материали. Липсват ни обаче стимули. Събираме материалите, съхраняваме ги, но няма економически стимули, да се направят научни изследвания, за да се види какво точно може да се направи, за да се използват тези ресурси. Ефтините ресурси, дами и господа, вече са част от миналото. Редкоземните метали се използват вътре в Китай и толкова. Руската федерация все още позволява те да се изнасят, но съвсем скоро и тя ще ги спре. Така че е крайно време Европа да се научи да използва собствените си ресурси. И това трябва да бъде още един приоритет. Да се съсредоточим върху ресурсите, с които разполага Европа. И върху устойчивото използване на тези ресурси и устойчивото им управление. Защото с тези ресурси не трябва да се злоупотребява. А в крайна сметка има местни ресурси, които могат да се използват и в строителството, и в строителството на пътища, и в строителството на жилища. И трябва да се направи така, че хората да са по-заинтересовани да ползват местните ресурси защото местните общности в крайна сметка плащат сметката. Благодаря, давам думата на комисията. Карин Фопе. Е, Благодаря много за този проект доклад. За мен той е много насърчителен, защото до голяма степен съвпада и с начин на, намислене, който имаме ние за ресурсната ефективност. Докладът прави много предложения, ще ги обмислим внимателно. И трябва, разбира се, да видим какво можем да направим с настоящите ресурси и структури и къде можем да сме по-амбициозни. Много се мисли по въпроса. Говори се за европейското полугодие, например, в което се включва като основен елемент ресурсната ефективност. Има, да кажем, данъчно облагане, свързано с околната среда и прочие. Но също така трябва да се съсредоточим и върху отпадъците, и рециклирането. Що се отнася до показателите и възможните цели? За нас това е един съобхватен процес и предполагам, че е, няма как да се избегне едно малко сложно балансиране между скоростта и съобхътността. Надяваме се до края на тази година да излезем с съобщение за екологизиране на вътрешния пазар. В съобщението ще се предложат множество действия така, че вътрешния пазар да стане по-зелен. Ще има множество действия така, че да се работи по екологичния отпечатък, по, държ... Е, по обществените поръчки и прочие. В момента така консултации ще продължат до 3 или 4 април и ще съберем допълнителна информация, за да може по този начин действително да откликнем на потребностите на обществото ни. Що се отнася до отпадъците? Действително ако искаме да постигнем целите на пътната карта, някои държави ще трябва сериозно да се подтрудят. През 2014 година ще анализираме въпроса по-подробно. Тогава ще се направи преглед на целите по директивата за отпадъците и сметищата. И ще се види как се включва изпълнението на тези цели към пътната карта. Що се отнася до така наречената шенгенска зона за отпадъците, опитваме се да разработим критерии за отпадъците. Много важно е правото в областта на отпадъците да се прилага по един и същи начин навсякъде. Благодаря много за подкрепата. Очаквам да продължим да работим добре заедно и да придвижим напред пътната карта. Благодаря много на комисията, а сега давам думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на колегите за подкрепата, за основната тема на доклада. Бяха повдигнати много въпроси, няма да навлизам в подробности, но нека да ви уверя, че много от въпросите, повдигнати от вас, продълж... Е, вече са включени в е, измененията, които е, самият аз подавам. Но, действително, мога да използвам вашата помощ, за да направим доклада възможно най-силен. Така че много ви благодаря за предложението. Бяха повдигнати няколко въпроса. Първо, по отношение на идеята за една шенгенска зона, така да се нарече, за отпадъците. Обсъждал съм я с много хора. Първоначално си мислех да се говори и за вътрешния пазар за отпадъците, но според мен е, идеята за нещо от типа на Шенген е по-добра, защото идеята на Шенген е, че в него участват от тези страни, които вече са готови, така че може да тръгне по-рано има големи разлики между държавите членки. По различен начин са развити техните политики в областта на отпадъците и някои просто не са готови за да участват в такава една зона. Напълно съм съгласен. А пък ам, не мисля, че трябва да се транспортират колкото се може повече отпадъци в Европа през границите. Смятам, че Доколкото е възможно, отпадъците трябва да се обработват на място. Но ако в дадени видове отпадъци има ценни ресурси, трябва да се направи всичко възможно те да се извличат в една или две централизирани фабрики в Европа. Именно за това предложих тази идея за Шенген. Мисля, че в момента развитието в областта на отпадъците действително е революционно. Изключително много капитали се инвестират в предприятията за рециклиране и може да се окаже, че нещо, което за някои е просто вършенето на мръсната работа, всъщност е начин да се добият много ценни материали и ресурси. По отношение на цените. Опасявам се, че няма да ни е лесно да се договорим за най-добрия начин за цено, на ценообразуване. Аз е, предлагам да се въведе нещо като не съм съгласна да се въведе данък върху суровините, защото в крайна сметка самите пазари а, добре регулират цените на суровините и вече са достатъчно насърчение за използването на вторични суровини. Бих се е, радвал да се насърчи още повече използването на вторични преработени суровини по причините, които изложих по-рано. Мисля, че е добре да се направи разграничение между няколко различни типа ресурси. Ето, например, биотичните ресурси са сериозен проблем по отношение на ценообразуването. Те все още са твърде ефтини. Използването на тези биотични ресурси и цен... действителната цена на нарушаването на биологичното многообразие и околната среда – на практика не се отразява в е, реалната пазарна цена. И затова мисля, че там трябва цените да се променят. Трябва също така да се отиде отвъд БВП при измерването на ефективността на економиката. Няколко колеги споменаха, че ние тук в Европа не се намираме на някакъв остров. Споменаха, че в крайна сметка се конкурираме с целия свят. Съгласен съм. Именно за това предлагам това, което предлагам. Именно за това, когато изготвях доклада, се чудех защо водещата комисия тук е комисията по околна среда, не е комисията по економиката. Защото в крайна сметка тук говорим за много сериозни промени. В момента е сезона на годишните доклади на фирмите и във всички годишни доклади най-големият проблем са ресурсите. Така че мисля, че е, е съвсем ясно, че всички сме на една лодка. И частния сектор, и държавния трябва да направят всичко възможно заедно за да може Европа да стане един от най-конкурентните региони по един от най-важните елементи на економиката в момента. И така, давам си добре сметка, че има конкуренция и точно с нея трябва да се занимаем. Що се отнася до хранителния режим? Аз съм от групата на либералите. Обсъдих въпроса с колегите и те смятат, че в крайна сметка всеки сам си решава дали да яде месо или не. Съгласен съм. От друга страна обаче, това не е тема, която политиците нямат право да обсъждат. Много добре знаем, че през следващите десетилетия просто ще трябва да ядем по-малко месо на човек. Това е нещо, което знаем със сигурност. В такъв случай можем да започнем политически дебат по въпроса. Няма да принуждаваме хората да си променят хранителния режим, но поне е добре да си дават по-ясна сметка за това какво ядат. Това е важно и за здравето им. Госпожа Макиши напусна, така че въпроса, който тя зададе, ще го обсъдя с нея лично. Мисля, че покрих основните повдигнати въпроси. господин Коше говори за разликата между възобновяемите и невъзобновяемите ресурси. Споменахте водата. Водата е възобновяем ресурс, но при водата имаме проблеми. Примерът с водата показва, че няма как, когато говорим за ресурсна ефективност, да прилагаме едни и същи цели за всичко. Няма как дори в една и съща държава членка да се заложат, заложи една единствена цел за постигане по отношение на водата, защото в различните държави членки има различни райони с различни характеристики. Ясно е, че в някои държави членки е добре да има спестяване на водата, като в Испания, в други държави членки, като моята, Холандия, имаме достатъчно вода, проблемът е обаче с нейното качество. Така че при едни проблемът е количеството, при други качеството. Това е, господин председател. Мисля, че покрих повечето въпроси. Очаквам вашите предложения, колеги, за да може доклада да стане възможно най-силен и ви благодаря за широката подкрепа за основната посока на доклада. Благодаря много, господин Гербранди, за отговорите, които дадохте на въпросите и за идеите. Много важен е този доклад. Надявам се, че е, позициите на всички ще бъдат отразени тук. Имаме някои важни приоритети. И е трудно да се определят най-важните от тях. По отношение на сроковете. Договорихме с докладчика 8 март да е крайния срок за внасяне на изменения. Т.е. срокът е удължен. В Комисията по околна среда ще се гласува на 26 април а в пленарна зала през май. Господин Шнелхард, успокойте се. Удължихме срока за подаване на изменения. С това приключихме работата по 16 точка, а сега преминаваме към точка 17. Става дума за включването на авиацията в схемата за търговия с емисии. Вече имам списък с няколко колеги, които желаят да се изкажат. Не трябва да забравяме, че трябва да изслушаме и позицията на комисията. Има трети страни, които също активно участват в обсъжданията по темата. Комисията има думата. Благодаря, господин председател, и благодарности наистина за тази възможност да дадем актуална информация за развитията в тази област а, напоследък, а именно включването на авиацията в системата за търговия с емисии. За съжаление, все още сме изправени пред много сериозна опозиция от международна гледна точка. Авиацията е обект на дискусии по време на срещане на високо равнище, в трети страни, посещения. Но, господин председател, ние определено продължаваме да вярваме, че пътят напред е свързан с диалога, с двустранни срещи и на многостранни международни форуми. Европа винаги е била и ще бъде в полза и ще подкрепя международните действия, глобалните действия и решения за екологичните промени. Когато решихме да, су... да включим авиацията в схемата за търговия с емисии, ние следвахме посоката, която Международната Организация за гражданска авиация, ИКАО, както ще наричам от сега нататък, подкрепи тази политика, която следваме в Европейската схема за търговия на емисии от 2004 година. След това ИКАО решиха да не създават обща схема за глобални емисии в рамките на ОНЕ, а да се концентрират върху други варианти, като например осъществяването посредством включване на, в различни държавни или регионални схеми за търговия мисии. Ето защо ние смятаме, че действието от страна на Европейския съюз, а именно включването на авиацията в схемата за търговия с емисии, е напълно в съответствие с подхода предприят от ИКАО в 2004 година. И така. Дори и да не разглеждаме а, историята, ако някои държави в света в момента са готови да се споразумеят спрямо амбициите, одобрени от ИКАО на глобално ниво, то Европейския съюз е първият, който ще приветства подобно развитие действията трябва да се предприемат през ИКАО на основата на, основани основание на пазара, принципи за справяне с емисиите от авиацията. Европейския съюз ще бъде всички усилия, за да предприеме положителни стъпки за справяне с емисиите от страна на авиацията в рамките на ИКАО. В този смисъл, господин председател, Европейският съюз и Съединените щати проведоха среща на високо равнище миналата година, която беше изключително важен момент за препотвърждаване на общия ангажимент за подобряване на а, амбициите в а, тази международна организация, а именно ИКАО. Господин Кобе, председателят на ИКАО, започна напоследък инициатива да обедини държавите, за да се разгледат подходящи варианти за базирани на пазара мерки в ИКАО, които Европейският съюз подкрепя. Европейският съюз активно допринася за тези инициативи и е създадена евро, работна група в този орган на Обединените нации, така че да се обсъдят възможните пазарни мерки. ИКАО смята да направи предложение до края на тази година, което според мен е много важно за днешния дебат. За глобалните действия при а, основаните на пазара мерки има три момента, които според мен са изключително важни. На първо място, това, което се вземе като приеме, като споразумение, трябва да доведе до повече намаление на емисиите, отколкото мерките, които съществуват в момента, включително от трети страни, които прилагат схемата за трудови с емисии на Европейския съюз. На второ място, системата, подготвена от ИКАО, приложена от държавите членки, трябва да е недискриминативна спрямо всички а, авиокомпании. Недискриминацията е един от най-важните принципи, в правото за международната авиация и трябва да се спазва. Трябва да подсигурим едни равни условия на участие за авиокомпаниите, които се конкурират в международния пазар. На трето място искам да се спра на това, че една такава надежна международна система трябва да има и цели и мерки за членовете на ИКАО за да може да се стигне до реални намаления на емисиите. Нужни са ясни цели и надежни начини за постигането им. По-настояще много държави членки подготвят държ... планове за действие, които ще бъдат изпратени на ИКАО до края на тази година. По този начин държавите определят своя принос. Това са трите, трите елемента, които иска да споделя с вашата комисия, които са изключително важни за процеса, който в момента се осъществява в този орган на ООН, а именно Международната организация за гражданска авиация. И така, европейската схема за търговия с емисии оперира вече 8 години. Авиокомпаниите се присъединиха през този януари и вече много сме научили по време на тези години и сме а, напълно готови да споделим своя опит а, на, от а, този процес в ИКАО. Европейското законодателство за схемата за търговия с емисии, което беше прието от този парламент и от съвета през 2008 година, е изключително важно за нас. То се основава на решения за политиката, които са взети в последствие от а, конференцията на ИКАО през 2004 година и са напълно в съответствие с тогава приятия подход в международната организация, а именно ИКАО в ООН. Това е законодателство включва много важни разпоредби, свързани с гъвкавостта. И нека се спра съвсем накратко на тези два момента на гъвкавост в разпоредбите. На първо място европейското законодателство предвижда възможността да се изключат входящи полети от а, обхвата на схемата за търговия с емисии на основата на предприятите от трети страни мерки за намаляване на въздействието от страна на авиацията. Това винаги ще се осъществява по недискриминативен начин спрямо европейски и неевропейски авиокомпании. На втори момент, по момента на гъвкавост, включен в законодателство, Европейският съюз остава напълно ангажиран с продължаващите усилия за международен напредък на международно ниво, за намаляване на въздействието на климата върху климата от авиацията и да се позволи на авиацията да се разраства по един устойчив начин. В Международното споразумение за глобалните мерки европейското законодателство предвижда да се преразглежда системата и да се утвърждава мандата по съответен начин. Разбира се, парламентът естествено ще бъде включен в този процес. И така, сега бих искала да споделя а, няколко факта за двустранните обсъждания и други международни заседания, свързани с темата. Комисията активно следва а, и а, провежда последващи дискусии с държавите, изразили загриженост или готовност за диалог. Авиацията беше обсъждана, както вероятно знаете, в среща на високо равнище с Индия и Китай, но също така и миналата година с Съединените щати с Руската федерация. Ние смятаме, че правилният път напред за преодоляване а, на разликите в а, становищата е градивен диалог в двустранни и многостранни а, срещи и заседания. Комисията и държавите членки приемат сериозно загрижеността, изразена от някои международни партньори, като насърчават активен диалог с а, правителствата на трети страни, за да се разгледа напредъкът, който трябва да бъде направен от ИКАО и а, също така възможностите за гъвкавост, които споменах и които са част от нашето законодателство. Съвсем накратко срещата в Москва от 21 а, 27 декември много държави се срещнаха в Москва, за да разгледат включването на авиацията в схемата за търговия с емисии. Трябва да призная, че наистина декларацията, която простече от това заседание, можем да приветстваме. Радваме се на интереса на тези държави да работят и да постигат напредък в рамките на ИКАО. Това е много важно послание, което беше излъчено от това заседание. Също така приветстваме партньорските държави в Москва, в Москва и че те са разпознали парниковите емисии като приоритет. Сега ги приканваме да превърнат тази готовност в конкретни, положителни, градивни идеи, които да се използват в обсъжданията на ИКАО, за да се напредне с международните действия, които са изцяло подкрепени от Европейския съюз, както вече опоменах. Време е всички държави да се ангажират сериозно с международно споразумение, с специфика, конкретика за това какво и как и кога ще постигнат. В очакване на международното споразумение Европейското законодателство ще се прилага за всички авиокомпании, които избират да летят от, през и до Европейския съюз. Това не е нещо, което може да се отложи. Законодателството беше напълно подкрепено от Европейския съд през декември миналата година. Но, както казах, вече мисля, че съвсем ясно стана, това законодателство предвижда два много важни принципа на гъвкавост, които не се изключват взаимно. И искаме да използваме всички тези възможности на законодателството, за да а, напреднем с международния процес. Господин председател, в заключение има необходимост а, от прогнозируема а, дългосрочна рамка за емисиите от авиацията и ние смятаме, че основаните на пазара мерки са неотделна част от цялостната политика. Европейския съюз е каталист, е, катализира а, международните действия, а не е пречка за тях. Европейската система, схема за търговия с, с емисии предвижда тези гъвковести, които ние можем да използваме двустранно или в многостранни международни форуми. Защо ще продължим? А, всъщност ние ще продължим да работим двустранно с държавите, но ИКАО е мястото, където трябва да постигнем глобално споразумение. Подкрепяме напълно процеса в ИКАО, който беше иницииран наскоро от председателя на ИКАО, а именно да се ускори работата по глобалните, базирани на пазара мерки. Ще продължим активно да действаме и да си сътрудничим с държавите членки, които имат готовност да намерят глобално решение. Недискриминаторното глобално действие е това, което ние търсим и което ще постигне сериозни международни ползи. Благодаря много на комисията за това въведение и също за това, че много ясно ни разказа за състоянието, що се отнася до схемата с търговия с емисии към момента и съответно включването на авиацията. А, сега трябва да подчертая, че имаме много дълъг списък с желаящи да се изкажат и за това молбата ми е, моля ви да се ограничите в минута и половина. Знам, че е много амбициозно но ако нямате нищо против, така ще поступим. И на първо място докладчика, после докладчиците в сянка и след това останалите. Заповядайте. Микрофон за Да, е, благодаря ви, господин председател. Благодаря на комисията Подкрепям комисията. Наистина това законодателство трябва да бъде транспонирано и когато говорим за гъвкавост, става дума за предвидената в законодателството гъвкавост. Има дерогации за входящите полети с трети страни, но без дискриминация. Бих е, искал да по... Е, моля комисията да потвърди е, внасянето на известен ред тук, защото се говори за допълнителни разходи. Ryanair смята, че 25% трябва да се увеличи цената на полета. Reden über eine riesige bitte die Kommission hier auch Zahlen zu nennen. Това е сериозна дискусия. Комисията би трябвало да посочи цифри. А, защо се политизира толкова много тази дискусия? Защото Европейския съюз да е, предприема действия. И се смята, че националното законодателство на Великобритания или на САЩ има по-голяма тежест. Гледали се достатъчно сериозно на, на европейското законодателство? Обсъждал съм въпроса с колеги от а, Европейския сенат, Американския сенат, но по отношение на системата за търговия с емисии. Може ли комисията да потвърди, че това не е гласувано в Сената на САЩ? Благодаря, господин Лизе. Бях докладчик в Сянка, казва председателят, по този въпрос и с голямо мнозинство приехме а, това този текст. По този начин се предприемат конкретни мерки за борба с климатичните изменения. И сметнахме, че ако чрез системата за търговия с емисии запазим позицията си, може би ще се наложи да променим позицията си. А, Као от 20 години а, води дискусии по този въпрос, но нищо конкретно не е предприето. Взехме решение, трябва на международно ниво да се действа в рамките на ИКАО. Мисля, че ние значително допринесохме за напредъка по този въпрос и когато парламент обсъжда въпросите с други парламенти, трябва да бъде включена и тази тема. Най-доброто решение би било фискално, но трябва да бъде ограничено. Смятам, че системата за търговия с емисии не е дискриминационна система. Това е добро решение. Трябва сериозно да се гледа на климатичните изменения. И ние подкрепяме напълно комисията, за да се прилага това законодателство. Благодаря много. Сега а, Крамер и после а, Басеско. Äh, mit, mit meinen zwei Vorrednern zusammen äh, diese Richtlinie verhandelt haben. Äh, обсъждал на въпроса по тази директива. Не трябва да се да не се отделя нужното внимание на политиката с трети страни. Няма. Безмислено би било да се каже днес, че сме гласували с голямо мнозинство даже даден въпрос, а да не се съобразяваме с новата ситуация, международна ситуация, която се сблъскваме днес. Крайно време е да отчетем, че има трети страни, които не желаят да участват и които организират силна опозиция на тези мерки. И смятам, че решението на ИКАО даде ясен знак. Трябва да се реагира на опасността а не да казваме само, че имаме прието законодателство, от това няма полза, ако останалата част на света е на друго мнение и нищо не е, прави по въпроса. Трябва да се реагира. Мисля, че писмото на Хилари Клинтън, изпратено до комисията, е пределно ясно. Не става дума за дипломатическа нота а констатация на политически конфликт. Тук се говори за действия и мерки и по отношение на Москва също не трябва да пренебрегваме трудностите. А, това може да доведе до политически конфликт. Задачата ни е това да не доведе политическите проблеми, да не доведат до економически нещата опират до суверенитета на други държави. Господин Крамер, казва председателя, трябва да се съобразите с ограниченията времето на изказване. Екхарт, сега имате думато. Kramer, because, you know, data... Господин председател, аз съм много изненадан, защото когато говорим за данни на а, пътниците Съединените щати, е, съвсем по друг начин се държат. Те винаги са готови да дадат всички данни, които съществуват. А пък когато говорим да се направи за нещо за околната среда, изведнъж няма как. Е, и това са либерални принципи и честно казано е малко е, озачаща цялата история. Какво се случи в Москва? Имаше много ясна декларация е, Канада дори не подкрепи. Когато се срещаше, срещахме в Дели, Канада уж подкрепяше, а пък в Москва вече не. Какво става? Как да се обединят всички? И честно казано, този процес тества или поставя пред изпитание европейския процес. Трябва ли да се притесним или не? Знам как да се постъпи. Знам, че колегата, която ще работи след мен, също е сравнително притесне, притеснен, но ние трябва да подчертаем, че Европейския съюз не се притеснява, Европейския парламент не се притеснява, със сигурност зелените нямат никакви опасения и чувам а, колегите, защото а, се надявам колегата, който се изказа от името на АЛДЕ, да няма предвид цялата политическото мнение на неговата група, защото иначе се нарушава един основен техен принцип, а не би трябвало. Председателя дава думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Сруми се, че хората тук много протестират. Не, че а, нямаме разнопосачни а, мнения, все пак сме в парламента. Всъщност, поставям под въпрос времето отделено за тази изключително важна тема, защото има много сериозни последствия, които са поставени под въпрос. Хубаво е да чуем от комисията. Добре е, че те говорят с ИКАО. Жалко е, че това не се случи преди няколко години, когато вече имаше много ясни предупреждения. Не може да се облагат трети страни. Имаше въпрос, свързан с териториалността. Никой обаче не му обърна внимание и в момента сме в много по-сериозно е, положение. Положение, в което съществува проблем с е, поръчки от други държави, 8 милиарда поръчки от наши държави за поръчки по цялата верига на добавената стоеност, които в момента са поставени под въпрос. И тази неготовност, това не говорим за проблем, който е ясен и поставя в тази много трудна ситуация. Когато говорим за търговски войни, това е много сериозна ситуация, в която сме поставени. Само тази комисия, само тази институция би могла да постави всички руснаци, китайци и други от една страна, което не смятам, че се е случвало до сега. Това е много сериозно положение. Няма просто да кажа, ами аз не съм съгласна. Трябваше да има международно споразумение от самото начало или поне да сме в ситуация, в която би могло а, да се стигне до международна ситуация, защото в момента вече въпросът е съвсем друг. Той опира до конкуренцията, защото на 1 януари, когато всички европейски предприятия трябва да спазват, как да спазват правилата, при положение, че съвсем ясно, че трети страни няма да спазват тези правила. смятам, че наистина сме в много сериозна ситуация и има нужда от сериозни действия. както от Матиас Грота, така и от мен положението посланието, което ще изпратя към комисията, е в същата посока. Ние много обсъждаме с други държави преди да се стигне до законодателство, но факта, че ИКАО накрая казва, че ще предприеме нещо е всъщност победа за Европейския съюз. Ако ние не действахме, те нищо нямаше да направят. И бихме могли да разгледаме отново този въпрос. Но защо имаме само минута и половина? Защото няма законодателство, защото няма предложение, от който да било, включително от съвета. Така че няма как да се подкрепи повече време. Единственото, което чух е, че Обединеното кралство е зад комисията по това законодателство. Това се подкрепя от парламента, от съвета няма никакво възражение срещу това законодателство, така че трябва да продължим да го прилагаме. Следват Крис Дейвис и Йолайнен. Благодаря, господин председател. Като държавите членки желаят да а, употребят а, възможността за облагане, а, те са свободни да го направят. И много добре знаете, че а, как се отнася това с схемата с търговия с емисии. Европейското законодателство има право да прилага тази система и е да се включи авиацията. Съда потвърди, всички знаят за това. Сега обаче сме представени пред една ситуация, която в хората в света ми, и ни казват, ами не ни харесва това. И така, а, беше попитано къде стои Алде в цялата тази ситуация. Ами, ако трябва да предположа от коментарите на Ховстат и други, ако Европейския съюз беше взел цялостно решение, т.е. ако той вземе такова решение и е останата част от света каже, ами на нас не ни харесва, то ние не сме готови да го приемем. Значи ние като Европейски съюз можем да кажем, това се прилага в нашата територия и се прилага при нашите летища. Така работят нещата. Ясно е. Значи ние вярваме в системата, изпращаме ясно положение, е, послание към е, комисията, че искаме да продължи да действа и искаме ИКАО да продължи да се движи в посоката, която е, вече е предприел и няма да се откажем. И така Йолайнен и след това Гепхарт. Да, това е, заседание е в Москва би било проява на слабост от страна на Европейския съюз. И е, връзка с силните и слабите страни на законодателство в сферата на климата. Не трябва да отстъпваме. Странно е какво това, което каза а, е, колегата Крамер, че а, е, системата за търговия с емисии и навлиза в територията на суверенитета на другите държави и по отношение на въздухоплаването. Защо а, така смятате? В Москва се каза, е, че някои самолети прелитат над Сибир, за да стигнат до Азия. Това е да, навлизане в въздушното пространство и е, суверенитета, но смятам, че Европейския съюз е по пътя на по правилния път, пътя на успеха. Ние не искаме търговска война. Целта е да бъде е, опазен климата. И ако се намеси и КАО, ние смятаме, че не трябва да се отстъпва, трябва разумно да подходим. Благодаря, Йолене. Още двама души искат да се изкажат. Огромният проблем на а, екологията е, че а, ням, няма еднакви правила, а всъщност в случая имаме естествена равнопоставеност на всички. Ето защо аз също бих предпочел едно международно споразумение на ниво ИКАО. Единственият начин да се постигне това след 20 години на успешни опити е да се използва Европейската схема за търговия с емисии като средство за натиск. И не съм съгласен с казаното от Ехард за слабостта на коалицията и срещата в Москва. Все пак дори Беларус е част от коалицията. Това е една от най-изолираните държави в света. И наистина е много значително случващото се. Стратегията положителна от страна на Европа е, че придържайки се към тази схема за търговия с емисии, ние в крайна сметка получаваме възможност да се стигне евентуално до международно споразумение от страна на ИКЕО. И последното, което трябва да правим е да отстъпваме. Трябва да продължаваме напред и съм напълно убеден, че това ще доведе до решение на ниво ИКАО, където всички са съгласни и най-големия победител ще бъде климата. Благодаря, господин Сатуха, госпожа Сатухасти. Благодаря, господин председател. Благодаря, Крис. Благодаря на колегите. Подкрепям комисията напълно. И трябва да бъде ясно за всички, че законът е закон. Той беше окончателно подготвен през 2008, още от 2006 е предложение. Това не е изненада за който е да било. 97 в Киото и КАО предложи да се направи нещо на международно ниво, но както добре знаете, нищо не се направи. Те а, интерпретираха а, ситуацията като а, безплатен билет за а, политиката в климата и сега тяхното разбиране започва да се променя, че няма как този безплатен билет да въжи за винаги. Законът е закон и ние имаме право да регламентираме в нашата територия. Това е. Благодаря. Така стигаме до края на списъка с изказвания. Давам думата на комисията. Грана дирекция, отговорна за климата. Ако ви е възможно да се ограничите в 5 минути, защото все още имаме още а, две важни точки в нашия дневен ред, моля ви, колкото може по-кратко. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда максимално кратка и наистина да се спра на основните моменти в този дебат. На първо място, благодарности за всички почитаеми членове на вашата комисия за преобладаващата подкрепа за законодателството, което е всъщност законодателството за промените в климата, а именно доверието в Европейския съюз е поставено тук в центъра, както споменаха няколко от членовете. Изменението в климата е една от основните а, политики, която е част от а, дългосрочната и краткосрочната амбиция на Европейския съюз. Имаме законодателство, подкрепено от този парламент, от съвета. Достатъчно законодателство, което може да инициира градивен международен дебат в ИКАО. Това, което все пак бих искала да разгледам накратко е въпросите повдигнати във връзка с а, срещата в Москва. Няколко от вас споменаха, че заседанието, разбира се, а, обедини държави членки на ИКАО, но държавите там се съгласиха да работят заедно в ИКАО. Те също произведоха един списък от мерки, които могат да бъдат разгледани, но ако разгледаме регионалните и други заявления като резултат от заседанието, бих казала, че Всъщност резултата от това а, заседание беше много по-малко обединение по отношение на а, дейностите. Това обаче, което е важно за Европейската комисия е, че тези държави а, тези държави ни казват, нека работим заедно в ИКАО. Нашето законодателство има гъвкавост, свързан с входящите полети. Така че на никой в света не казваме, че не искаме да разгледаме дейностите, които те предприемат. Много а, силно, в голяма степен сме готови да разгледаме това, което се прави от други държави, за да отчетем и дейностите, които те предприемат за намаляване на емисиите от авиацията. И така, а, смятам, че е, нашето законодателство е довело до много сериозен каталистичен, каталистичен елемент а, е, в това отношение. знам, че не всички вие го припознавате, но ние сме много активни в ИКАО, а, е, където смятаме, че трябва да се проведе дискусията. Също така бих искала да кажа, че чакаме глобалното действие в продължение на 15 години преди да се стигне до момента, Европа да действа според подхода, предложен в този орган на Обединените нации. Все пак обаче ние се надяваме и Европа вярва, че правилният начин да се справим с климатичните промени е един глобален подход. И в заключение, господин председател, бих искала да дам отговор на въпроса, който зададаха няколко от вас във връзка с разходите за разходите. Не смятаме, че диалогът трябва да бъде за разходите. Ако ние разгледаме разходите, които имат така или иначе авиокомпаниите, те всъщност не не повишава чак толкова много самите билети. Ако разгледате изчисленията от а, научните изследователски изследвания, ще видите, че един дълъг полет може да се а, повиши с по-малко от 2 евро. Така че не става въпрос за разходите, става въпрос за нашата политика, става въпрос за доверието в Европейския съюз и Европейския съюз трябва да е достатъчно добре позициониран, за работи в такива международни форуми. Точно там са насочени нашите усилия в момента. Точно там сме доволни, че получаваме подкрепа от вас и точно там трябва да продължим да работим с международните си партньори. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря за разясненията за вашата ангажираност с това законодателство. Това, което мога да подчертая е, че мнозинството от членовете на тази комисия ще направи всичко възможно за това да се справим с тази отговорна задача. Благодаря ви отново. И така, стигаме до следващата точка от дневния ред, точка 19 клинични изпитвания в страни с ниски доходи. Колегата Петър Лизе е, е, ще вземе веднага думата, веднага му я давам. Е, да, през последните месеци се свързаха с мен а, здравни експерти. в Страсбург имаше много интересна дискусия, в частност с един индийски професор, който а, представи а, как в Индия и в други държави с ниски доходи се извършват клиничните изпитвания. Със съжаление установяваме, че някои медикаменти в Европа на европейския пазар е, са тествани и са изпитвани в трети страни и е, определените изисквания за това не са били спазани. Е, присъстваха на тези публични дискусии журналисти, които посочиха как понякога се стига до летален изход, защото не са спазени някои изисквания и не се гарантира безопасността на лекарственото средство. След тези дискусии, които се проведоха в Страсбург, установихме, направихме тези констатации, и е, се налага политическа подкрепа, а не да се промени законодателството, защото има, съществуват съответните разпоредби, но трябва да се спазват едни и същи норми за определени е, лекарствено средство и изпитванията свързани с него в Европа или другаде. Така че бих попитал комисията какво се прави в тази насока и необходима ли е тук подкрепата на парламента. Във всички случаи не можем да бъдем удовлетворени от ситуацията, защото се налага много по-сериозни мерки. Председателят а, искам да ви съобща, че немска телевизия присъства в момента тук. Има камери. Тези, които не желаят да участват в дискусията, могат да напуснат залата. Но на първо място давам за 5 минути думата на комисията да направи едно експозе. И след това ще дам думата на желаящите да се включат в дискусията или да зададат въпроси. Die technischen Schwierigkeiten sind Надявам се, че техническите препятствия са преодолени. Господин Сиро, имате думата. Uh, uh, благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на господин Петър Лизе за поканата, която получих за първи път. Съм във вашата комисия, а, така че надявам се, че ще имате търпение. За какво става дума? Критични изпитвания са, прилъж... са изпитвания на медицински препарати или лекарства върху а, хора извън нормалните медицински протоколи. Тоест, този препарат може вече да е изпитван, може дори лекарството да е доказало своята ефективност и безопасност, но просто това е извън протокола. така, и много често тези изпитвания съвсем не са опасни и водят до много ползи за обществото. Има и хора, които с голямо желание се включват в клинични изследвания. Какъв е проблема сега? През последните 4 години, от 2007 до 2010 година, сме загубили 15% от клиничните проучвания, за които е кандидатствало в Европейския съюз. През 2011 година спадът е още по-голям. Акта за клиничните изпитания от 2001 година е изключително сериозно критикуван. Разглежда се като една от основните причини за спада. Според нас това не е единствената причина за спада, но доказателствата показват, че е една от причините. Но не този спад е основната тема тук, така че няма да говоря за подробностите. Ще се занимая по-скоро с темата, която сме се събрали да обсъдим днес. Когато говорим за спад в привлекателността на Европа за клинични изследвания и, в, и защо смятаме, че клиничните изпитания са важни за Европа, Европейския съюз е изключително малка точка на картата на света на научните изпитания. Виждате какво става с най-важните изпитания от 2009 и до 2009 година. Една трета от клиничните изследвания се провеждат в Европа, една трета в Северна Америка и една трета в останата част на света. Повечето са в е, нововъзникващи економики е, на север от Африка. Смятаме, че тенденцията за глобализиране на клиничните изпитания като сама по себе си не е отрицателна. Има специални мерки за етичните въпроси включително Хелсинската декларация и добрата клинична практика на Международната организация на здравеопазването. Има няколко важни въпроси, няколко акта тук. Първо, в директивата за клиничните изпитания се задава въпрос, се, се е, определя как точно се, трябва да се изпълняват клиничните изпитания. И има известни притеснения за провеждането на клинични изследвания в трети страни, които могат да са част от искането за, пазар на, за разрешение за пускане на пазара на лекарства в Европа. Има ограничения по отношение на компетенциите и по отношение на правомощията. По отношение на е, изпитанията в трети страни, казва се, че данните, генерирани в Европейския съюз, трябва да спазват директивата за клиничните проучвания и данните извън Европейския съюз трябва да спазват еквивалентни стандарти. Тоест, правилото с еквивалентност съществува. Както господин Лиза каза, не смятаме, че то може да стане по-оперативно, ако се промени законодателството. По-скоро тук става дума за приложение на законодателството. Не искаме директивата за клиничните изследвания да стане по-ограничително, така че още повече клинични изследвания да бъдат изнесени извън, извън Европейския съюз. По-скоро трябва да се постигне по- добро глобално хармонизиране на законодателството. Тук става дума за ресурсите. Приложението е свързано с ресурсите, не с ново право. Заключение. И с, и с прозрачността. Заключение. Глобализацията в клиничните изпитания – съществува. Тя не е напълно отрицателна като явление, просто важното е да има сериозно отношение към приложението. Благодаря много. Мисля, че е много полезно да се чуе всичко това в Комисията по околна среда. Благодаря много за уводните думи. Господин Фъргесен. от отдела за пускане на пазар в Европейския съюз. Имате 5 минути. Благодаря много. Благодаря много, доктор Лиза, за това, че включихте точката в дневния ред и за това, че имаме възможност да се изкажем тук днес. Европейската агенция за лекарствата продължава да проследява изпитването на лекарствата. И както вече бе казано, една трета са от Европа, една трета в Северна Америка и останалите виждате къде се превеждат. Искам да подчертая, че тук става дума за 3 четвърти милиона пациенти, 57 хиляди клинични изследвания, 90 страни, 25 различни места за изпитания в много различни страни и има множество инспекции. 215 са били проведени много, проведени са, много инспекции са проведени в Европа, защото в глобален план е много важно Европа също да спазва всичко, което е определила. Виждате броя на клиничните изпитания в различните страни извън Европа и Северна Америка. И виждате как точно са разпределени те, подобно на слайда, който вече ви беше показан от господин Сор. Виждате Съединените щати, Канада, Русия, Бразилия, Южна Африка, Аржентина, Индия, Мексико и така нататък. Това е реда на страните, както са изписани на слайда. Това не са неочаквани страни. В Индия и Китай е, дейността тази година обаче изглежда ще е много по-голяма от е, всички данни на този етап. Виждате тук нарастването на инспекциите от 2000-та година на са. Подобни са нещата и през 2011, подобни на 2010. Виждате, от 2007 година има значително увеличение на инспекциите, защото се провеждат инспекции на много места по света. Има много информация за това точно къде се провеждат тези изследвания. Що се отнася до концепцията на еквивалентност на европейското, на европейските изисквания и стандартите в тези страни, подготвихме документ по въпроса. Много внимателно проведохме международни консултации с спонсори, с регулаторни органи, а също и с пациенти. Документът сам по себе си засяга няколко области. Международните изисквания, практическото приложение на стандартите, мерки, които трябва да се предприемат преди да се почнат изследванията и мерките, които се предприемат, за да се определи дали наистина има спазване на правилата. Всичко това е прието от нашия управителен съвет. Работим в настоящата рамка. Има ясна, ясно настояване да се спазват стандартите, Работи се проактивно, работи се за изграждане на капацитет с регулиращите органи. Опитваме се да имаме е, е, и ясна представа къде точно може да се очакват затрудненията е, и раз, обучаваме експерти и е много важно да има ясна информация за всички и за европейските изисквания. Много важно е също така да се знае какъв е происхода на пациентите и дали е, има някои особени е, уязвимости, които характеризират групите, от които те произхождат. Работим с двустранни дискусии и споразумения например с Китай, Индия и Русия, с Световната здравна организация. Целта е да се създаде глобална мрежа. Имаме обучени инспектори в много страни, имаме комисии по етическите въпроси и очакваме скоро да се публикува крайния документ, за да може а, да имаме повече информация и действително да се занимаем е, по възможно най-добрия начин с най-чувствителните теми и да продължим да работим по международното сътрудничество. И така можем да очакваме да можем да очакваме навсякъде да са добре за защитени пациентите и да се провеждат добре самите изпитания. Благодаря, господин Суини. Ана Росбах има думата, след това Линда Макаван, след това Петър Лизе. Анна Росбах. Благодаря много за това, че сте тук днес. Много се радвам, че обсъждате тази важна тема с нас. Имам няколко въпроса. Какви са конкретните мерки, които ще се предприемат, за да се гарантира, че не се нарушават етническите принципи, нито в тези случаи, нито за в бъдеще? Какви проблеми сте откривали и до тук? Няма нужда от ново законодателство според вас. Как тогава ние и вие можем да използваме настоящата рамка? Какви са проблемите? Защо имаше проблеми и откъде се появиха те? И разполага ли Европейската агенция за лекарствата информация за това, кой стои зад тези изследвания? Много ли са фирмите или само няколко? Много от тези фирми са европейски. Тези, които не са спазвали изискванията, често ли го правят? Има ли такава информация? Какви са санкциите, които са били наложени и има ли такива санкции и също Благодаря. Благодаря. Давам думата на Линда Макеван. Много информация ни беше изсипана през последните 10 минути. Няма как да се обмисли цялата тази информация, но честно казано, дайте да не си затваряме очите. Дайте да не се правим, че няма сериозни нарушения в Индия, например. Много добре знаем за тях. Какво се случва, когато има нарушения? Ако нарушенията са достатъчно а, а, сериозни и какво се прави срещу фирмата, какво прави Европейската агенция за лекарствата, как се провежда процеса на даване на разрешително. След това, по отношение на базата данни за клиничните проучвания, показват се там само изпитанията в Европейския съюз, обаче – доколкото разбираме, а не тези, които се провеждат извън Европейския съюз. И по-настоящем се е, включва в нея информация само за изпитания на лекарства за деца. Няма ли да се промени това? Казвате, няма нужда от промяна в законодателството по въпроса. Виждам обаче, че тук не се спазват дори правилата за прозрачност, които се изискват в Съединените щати. Благодаря много, Петър Лиза. Бъдете кратък, моля. Да. Доколкото разбирам, не е необходимо да имаме по-строго законодателство в Европа. Трябва да се действа извън Европа, когато става дума за лекарствени средства, които се продават на европейския пазар. Знам, че има случай за отказване на медикамент, защото не са спазени изискванията. Бих искал да чуя каква е реакцията на комисията по доклада в Independent. Знам, че господин Свини беше в Страсбург на това заседание и е, колегата от Индия, представител на индийските власти, всъщност какъв е случая? Не са компенсирани близките на болни, които са пострадали. А, благодаря. Сега ще дам думата на комисията. Okay, very briefly. Uh, I did not exactly say the new legislation is not necessary. Would... Съвсем накратко не казах, че не е необходимо новото законодателство. Провеждаме в момента внимателен анализ. Това, което казах е, е, да се затегнат условията за провеждането на клинични изследвания в Европа не е решение тук. Не само в Европа, то засяга показателите, които се използват в е, клиничните изпитания и по целия свят. Не това е начин да се реши въпроса. Трябва да станат по-прозрачни тези изследвания. Е, трябва да е ясно къде, как и защо се провеждат тези научни изследвания изпитания, клинични изпитания на лекарствата, когато има искане за допускане на лекарства, тествани извън Европа. Това е, което казах. Що се отнася до санкциите, ще оставя колегата Свини да говори по въпроса. Но при всички положения, ако се са проведени клиничните изпитания по начин, който не спазва изискваните, просто те няма да бъдат прияти. Санкциите не се налагат от Европейската комисия. Благодаря. Господин Соро от Агенцията за лекарствата има думата. И господин Суини, благодаря много за въпросите. Искам да се върна отново на правната рамка. Това, което чухме от Европейската агенция за лекарствата, бе, че в рамките на сегашната правна рамка може да се напредне добре, а ще е по-трудно, ако се промени законодателството. Важно е да се постигнат по-добри резултати по прозрачността. Много важни са ресурсите, включително ресурсите за провеждане на инспекции които да гарантират, че правилата се спазват в Европа и навсякъде извън Европа, когато тези изисквания се представят пред нас. Но разбира се, провеждат се изключително много критични изпитания и не можем тези клинични изпитания да ги проверяваме едно по едно. Затова трябва да се работи с регулаторните органи в страните, където се провеждат тези изпитания, за да се подобри ефективността на системите там и ефективността на системите за преглед на спазването на етичните норми. Много важно е да се разгледа и да се събере информацията за подаващия искането за авторизация, е, и къде и как са проведени проучванията, всъщност такава информация събираме. И все повече се провеждат клинични изследвания в международен план. Повечето са наистина е, за целия е, глобален пазар. Фирмите провеждат проучвания, изпитанията навсякъде по света, за да може да постигнат броя пациенти, който им е необходим за проучванията. Имаме ограничения, защото проучванията, изпитанията извън Европа попадат извън юрисдикцията на държавите членки на европейските институции. Единственото нещо, което можем да направим е да откажем авторизацията на дадено лекарство. Доста груп инструмент е това, както виждате, защото от една страна те може да се използва от, от друга страна, а, самото лекарство, ако не е допуснато в Европа, може да не бъде допуснато и до други страни, а, където то е необходимо, защото тези страни чакат да видят какво ще решим ние и дали ще го допуснем. Също времено трябва да се вземе предвид, че понякога има уязвимост участващите в клиничните изпитания пациенти и трябва да им се гарантира необходимата защита. По този начин ще имаме възможност за по-гъвкаво действие, да има някакъв достъп до медикамента, без да се прилага най- грубият инструмент на отказването на допуск до пазара. Като цяло не смясваме, нашият опит показва, че е, не по географски, по географски принцип са разпределени проблемите при клиничните изпитания, а по-скоро по организатори. Много от проучванията в развиващи се страни а, са проведени по начин, който е много по-внимателен, отколкото на други места. Има разширяване в развиващите се страни на клиничните изпитания. Трябва да сме много внимателни. Трябва внимателно да прилагаме всички практически мерки, които очертах, за да може да продължим е, да разчитаме, че нещата внимателно се наблюдават, защото може би и по-настоящем няма тежки нарушения, но може да се случи така, че сега като навлизат много нови играчи, е, когато има много стрес, е, когато има много млади и крехки регулаторни системи, можем да се сблъскаме с някои проблеми. Добре сме погледнали докладите. Гледахме документите и в много страни се говори за критикувани проучвания, но това не са проучвания и изпитания, които са свързани с начина по който се работи тук в Европа. И така трябва да продължим да сме внимателни. Трябват ни ресурси и за инспекция, и за изграждането на капацитета. Това е едно от нещата, които трябва да разгледаме. Що се отнася до базите данни, вече имаме рамка. Регистърът се основава на много места за тестване в Европа. Има планове за детските лекарства, дори когато са извън Европа. Други не са от Ютракт, няма как да се вкарат там. Обаче е, все пак се включват някои проучвания за, за възрастните, особено тези, които по-настоящем не са в рамката за публикация, фаза 1 в възрастни. Прилагам, е, въвеждаме софтуера, за да може резултатите скоро да излязат в публичния регистр. Благодаря. Благодаря много, господин Сор. Господин Суини от комисията има думата. Съжалявам, че нямахме време да обсъдим тази важна тема днес. Мисля, че темата ще продължи да се обсъжда. клиничните изследвания в страни, където има а, ниски приходи, е важ, са важен въпрос. Ще се видим отново в 3 часа, колеги. Ще говорим за телекомите. До скоро!